Правната комисия на заседанието си от 17 септември обсъди мандатите по параграф 3 от правилника за дейността. Става въпрос за мандатите на господин Фернандес от 11 юли, на господин господин Хелвик и господин Силаги от 4 септември и госпожа Мартина Михелц от 5 септември. Предлагам да обявим тези мандати за валидни. Имате ли възражения? С настоящето утвърждаваме мандатите. Съобщавам, че госпожа Неса Чайлърс от 17 септември е напуснала група.